Благодаря ви за посетително днешното заседание, което е много важно, защото отбелязвам важен преломен момент в дейността на нашата специална комисия. Започваме да разглеждаме проекта доклада. Започваме с приема на дневния ред. Виждаме ли възражения? Не в такъв случай. Приемаме дневния ред. Благодаря ви. Няколко съобщения от страна на председателя. Най-напред бих искала да ви осведомя, че е, разполагаме с превод на 16 езика. Няма да ви ги изреждам. Както обикновено, документите за нашето заседание се на ваше разположение в, в, онлайн в положението и комити. И както обикновено, нашето заседание се излучва в интернет. И накрая беше отменена видеоконференцията на 27 септември тъй като госпожа Ейме Локстав, американският адвокат, който трябваше да вземе участие с видеоконферентна връзка. Между другото, трябва да отбележа, че действително различна културата на работа, защото на нас е доста време, доста енергия ни отне да организираме това мероприятие. Никак не беше лесно да наемем залата, да осигурим техническата връзка. Няма да навлизам в подробности, но държа да благодаря на целият екип на секретарията, който положи толкова много усилия за провеждане тази конференция, която за съжаление не може, не може да се проведе, тъй като госпожа Локстав реши да а, ни осведоми, че няма да може да участва в видеоконференция 20 минути преди предвиденото изслушване. И а, си позволих, за съгласието на координаторите, да я отправя към, към нея редица писмени въпроси, като тя по ангажимент да им отговори. И все пак, може би, това ще бъде интересен принос, принос при изготвянето на проекто измененията по нашия доклад. Така че ви предлагам да изпратим е, писмо на госпожа Локстав, първо за да изразим нашето разочарование и изненада. Така след като участникът ни от е, Калифорния е, от в крайна сметка отказа да отсъства. Първата част на нашето писмо е подсъдено на този проблем, а във втората част от писмото ние ще изплатим редица въпроси, Мога да ви кажа, че разполагаме с доклад за работното посещение на нашата комисия на 6 юли в Сент-Етиен в Париж. И съвсем скоро ще получите и доклада на последното ни посещение в Инра в Дижон и в Международната агенция изследвания на рака. Мисля, че двете посещения бяха много важни в изготвянето на доклада и определенето на ръководните насоки. И последна, последна коментар. Сред нас е група от гимназисти от Германия, избрани от госпожа Лойбуш. Де ще присъства на днешното заседание и ги поздравявам с добре дошли сред нас от името на цялата комисия. И мога само да ги призова да следят внимателно дебатът, който ще се проведе днес тук. И така, както знаете, нещо заседание ще се проведе в две части. Най-напред ще чуем представене на доклада от нашите докладчици. Ще се върна след малко на темата. И на второ място две проучвания, които бяхме поръчали и с, към които ще пристъпим а, като втора част на нашето заседание. И, за съжаление, ще трябва да ви напусна, но Фредерик Рейс ще ме замести на председателското място в качеството си заместник председател, за което ти благодаря. Благодаря и, че прие задачата да ръководи дебата по тези две проучвания. И така, първа част на, на, на работата ни за днес. Най-напред бих искала да благодаря двамата ни са докладчици, Нобърт Линс и Барт Стайс господин Ис от НБ, господин Стас от Зелените. Благодаря и на двама им, че, са, че умяха да изготвят един документ, който според мен е с високо качество. Ще видим какво смятат останалите колеги, ще видим какво ще се случи по време на дебата, но според мен на този доклад прави много подробен обзор на положението. Струва ми се, че по собствен начин, разбира се, в, като са докладчици, обобщиха цялостата ни анкетна работа, за която бих искал да ви поздравя. Знам, че това упражнение никак не е лесно, когато тази задача е, се, се поставя на един докладчик, не е лесно, а когато са двама са докладчици, да става още по-сложно. Така че бих искал в качеството си на председател на нашата комисия да ви благодаря за качествената работа, която ще ни позволи безспорно на всички нас да се запознаем с тази предварителна версия на доклада. Няма да ви припомням какъв е методът ни на работа. Знаете, че следваме принципа на равнопоставеност при изказванията. Най-напред ще дам думата на двамата ни са докладчици в рамките на 5 до 10 минути, за да ни представят своята работа, с ще дам думата на докладчите в сянка на всички политически групи. Както обикновено ще разполагате с по 3-4 минути, за да се изкажете по доклада, след което след докладчите в Сянка ще остане време и за останалите на нашата комисия. Изказваните ще бъдат ограничени до една минута. Припомням ви също така, че Заседанието ще се проведе в две части. Първа част обсъждане на доклада, втора част обсъждане на двете проучвания. Искам да няма обърквания и да гарантираме доброто протичане на работата на нашата комисия, както обикновено. И накрая ще помоля господин Клаус Берен, представителят на Европейската комисия, да вземе думата в рамките на 10 минути в заключение на след което отново ще дам думата на нашите съдокладчици за заключение на дебата. И така незабавно давам думата на Норберт Линс от НБ. Благодаря ви. Dank. Благодаря. Господин председател, скъпи колеги, след две обмени на мнения, шест изслушвания, две посещения на делегации и размени на писма. Моят извод е, че процедурата по допускане на пазара за пестициди на Европейския съюз е най-строгата на света, но и най-доброто законодателство може да се развие по-нататък. И върху това сме се съсредоточили ние с колегата Барт Стес, а именно до разработване на европейските процедури дори за а, заявление за одобряване. Еволюция вместо революция. Няма да преоткриваме колелото. Добрите е, страни на тази процедура показват, че е, тя функционира и дори и нашия най-остър критик е, Клаус Бучер е, каза, че тази най-строга процедура на света има а, своето а, стабилно място. Въпреки това имаме възможности да постигнем подобряване и затова се радвам днес да мога да ви представя в рамките на нашия доклад нашите заключения. И смятам, че а, тези предложения са успешни. Докладът, който ще ви представим, е плод на компромисни предложения, които си заслужава да обсъдим. Искаме да дадем смислени предложения на комисията и на всички европейски органи, които имат отношение към този въпрос. За какво говорим? Имаме нужда от визия по какъв начин да изглеждат процедурите по разрешаване издаване на разрешителни за пускане на пестициди на пазара. Не всички процедури са достатъчно съвремени. Имаме нужда от повече мониторинг и контрол. Онова, което ни липсва е не експертно познание, а по-скоро координация в рамките на процедурата. Всички разрешителни се обосновават върху научни открития и само учените могат да дадат реалистична оценка. И тук държа на това, че нашите европейски органи заслужават доверие и трябва да останат независими и прозрачни. Затова нашия доклад се съдочава върху две области хармонизиране и ефективност за производителите и земеделските стопани и повече прозрачност, независимост и използване на научни достижения. Какво предлагаме в посока хармонизиране и ефективност? Държавите членки трябва да признават взаимно своите процедури и да ограничат националните мерки. Това ще ускори процеса на издаване на разрешение и ще осигури равнопоставеност между играчите на европейския пазар. На второ място приканваме ЕФСА да разработи общи насоки за процедурите по разрешаване на пускането на пазара на пестициди. Освен това, предлагаме за по-голяма ефективност да се разделят на зони дейностите и една част от компетентностите да останат в ръцете на държавите членки. Освен това искаме дефиниция за по-незначителна употреба и за по-малко активни а, субстанции. Инвестиция в по-низко рискови вещества и субстанции трябва да се насърчават и за тях да има по-облегчени процедури. А, по прозрачността и независимостта. Системата трябва да е още по-устойчива и независима. Една от препоръките ни е да се разпределят докладващите държави по различен начин, когато се издава първоначално разрешение. Това не трябва да се прави от държавите членки, а разпределянето трябва да се прави от комисията и то по-строго определени критерии. А именно само ако държавата разполага с достатъчно експертни познания и достатъчно капацитет. Това е важно не само за качеството на резултатите, а ще позволи на производителите да планират по-добре. Но все пак тежестта на доказване предлагаме да остане у производителите, за да не се хабят излишно ресурси. И за да бъдат надежни научните изследвания, предлагаме регистър на научните изследвания – така ще бъде видно защо са поръчни проведени проучвания и по какъв начин. Това ще бъдат а, едни допълнителни критерии, освен добрите лабораторни практики и насоките на ОИСР. Освен това, трябва да се спазват правата на интелектуална собственост и а, да се публикуват а, изследванията едва след като е, а, излезе окончателния доклад а, за, а, по заявката на производителя. Трябва да разглеждаме сектора като цяло а, и особено важно е да се спазват а, принципите на важност и на пропорционалност. Но като цяло националните агенции работят добре, нужни са им единствено средства, за да работят и за в бъдеще. Това трябва да се отчете при преговорите. Обеден съм, че нашите препоръки ще направят системата за издаване на разрешения по-прозрачна, по-надежна и по-устойчива. Възоснова на нови научни достижения ще стигаме до по-добри решения и ще повишим доверието в системата. В същото време ще стимулираме иновациите и ще улесняваме работата на земеделските стопани. От интерес за всички нас е да спазваме разпоредбите на регламента за пестицидите. По този начин ще бъдат защитени както хората и животните, така и ще се гарантира качеството на земеделската продукция. За някои колеги докладът отива твърде далеч, други ще са по-скоро разочаровани от резултатите. Ние с колегата Стас се помъчихме да направим един балансиран доклад. Нашият мандат изтича през декември 2018 година и до тогава имаме задължение да представим окончателен доклад. Това ще бъде успешно, само ако всички покажем компромисни, компромисно решение и да се опитаме да включим всички изменения в текста на нашия окончателен доклад. Благодаря ви, господин Линс, за изказването. Припомням ви, че заедно споделяме общата цел да приключим успешно работата си. Давам думата на Барт Штас. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. В контекста на доклада, който изготвяме заедно с колегата Линц, бих искал съвсем накратко да ви припомня защо създадохме тази специална комисия изобщо. Създадохме я след дебата е, за глифозата и неспособността да се споразумеем по темата. Целта на специалната комисия за процедурата за разрешаване на пестицидите беше да видим коя част от процедурата функционира добре и коя част трябва да бъде подобрена. Първоначално идеята да се изготви съвместен доклад от докладчик на НП и докладчик на Зелените звучеше като невъзможна мисия, че това са хора с толкова различни виждания за света, че е невъзможно да постигнат обща позиция, но ние доказахме, че това не отговаря на истината. Зелените са, имат като отправна точка опазването на околната среда, а НП има, взима за отправна точка способността на, и възможностите на хората да притежават а, своята земя, земя и да я предадат на бъдещите поколения по възможно най-безопасен за тях начин. С Норбърт обаче решихме да не навлизаме в небеста на война помежду си. Беше ни ясно колко са големи разликите ни, затова решихме да се случим в изготвянето на един текст, който да бъде приемлив за всички. Предвид политическите ни борби тук, всички можете да внесете изменения, които може би ще нанесат важни корекции. След тези питомни думи държа да отбележа това, което каза и господин Линца. Проведохме редичи от изслушвания, чухме близо 30 експерти Възползвахме се и от а, собствените си контакти с лобистите, или по-скоро лобистите се свържах, свързаха с нас. Всички те са записани в приложението на този доклад. Можете да е, почетете с кого точно сме се виждали, с кого сме разговаряли, освен участниците в изслушванията. И това само по себе си беше впечатляващо е, усилие от наша страна. Резултатът е, че действително разполагаме с добро законодателство, но всички сме съгласни, че то може да бъде подобрено и че в някои отношение промяната е не само възможна, но и желателна за да се гарантира доброто функциониране на системата за издаване на разрешения и одобрения. Имаме нужда от строги регулаторни органи. Живеем в време на строги економии и национално равнище се правят съкръщения на всяко ниво, включително и на ниво на регулаторните органи. Така че трябва да се гарантират нужните средства за провеждане на нужните, на нужната оценка не само за разрешителното на активните съставки, но и за провеждане на съответните изпитвания на място на пестицидите, които се продават и се използват от крайните потребители. За мен е много важно в този доклад да се подчертае много ясно, че принципа на предпазливост е водещият принцип, който би следвало да ни ръководи във всяко едно наше действие, както нас, така и Европейската комисия. Аз и моят екип в, в отлично сътрудничество с, с Норберт и е, неговият екип успяхме да постигнем тази основна цел. Тоест във всеки Някъде е, е, където това беше възможно в доклада, настояваме за по-голяма прозрачност. Стъпка по стъпка разглеждаме процедурата и обясняваме къде може да се подобри процедурата Започваме с процедурата за даване на разрешение, след което да се спирам по-подробно на процедурата за одобрение на активните съставки. И много ще се гласи с мен най-вероятно, че не всичко трябва да се... Не цялата процедура би следвало да се осъществява от подаващият му лопата. В момента Европейската комисия е докладчикът отговаряща само за подновяване на разрешенията. Но не искам областната комисия да играе тази роля от самото начало. Искам също така и засилен одит за всички сертифицирани лаборатории, сертифицирани за добри лабораторни практики при изслушването с участието на представител на ОИСР се убедихме, че има проблем в това отношение. Имаме нужда от по-строг контрол. Както каза много в съпителните си думи, аз съм съгласна с него на 100%, подаващите молби за издаване на разрешение трябва да регистрират всички проучвания в досията, които предоставят на докладващата държава членка, но, но също така трябва да предоставят и данните, на които се основат тези проучвания. Словите данни трябва да бъдат представени също така в формат, който позволява лесното и машинно четене, т.е. може да позволи лесно да се проверят съответните проучвания. Подчертаваме, че от тук нататък от подаващата молбата трябва да пристъпи към проверка на цялата научна литература по въпроса. Може би тази отговорност би следвало да се прехвърли участие на докладващата държава членка, по този начин може да се гарантира пълна прозрачност. Непрестанно настояваме за пълна прозрачност, включително и за пълен достъп на общественото мнение до всички проучвания преди още ЕФСА да пристъпи към партньорските проверки между държавите и членки. Т.е. от момента, в който, според мен, извинете, момента, в който държавата членка, докладчик предостави своята оценка прекалено късно. Всички почвания трябва да са на разположение на общественото мнение във всяко едно отношение. По отношение на ролята на докладващи държави членки. Взехме предвид всички доводи, които чухме по време на изслушванията, включително и доводът за плагиатството. ЕСА не обича това понятие, но всички знаете, че имахме такива проблеми, без да се налагам <clears throat> да се цитирате ме конкретни примери, знаете, че имаше копиране е директно копиране от текста на доклада на ще държава, като пък от своя страна е копирала този текст от предоставените документи от подаващият му бакус. има такива практики, това трябва много ясно да бъде заявено. Сега няколко думи за дейностите на ЕФСА и на ЕКА, Европейската агенция за химикалите всякакъв вид токсикологични проучвания за почвите и за микроорганизмите, които живеят в почвата, за концентрация на праховите си в водата и във въздуха би следвало да бъдат подложени на анализ с най-съвременни методи и също така искаме да се пристъпи към проучвания на последиците от, от дълго трайното ползване на продуктите след пускането им на пазара. Какви са последиците за здравето на човека, здравето на животните и за околната среда. Повече колкото в миналото искаме да се гарантира именно това последяване на последиците от пускането на пазара на съответният продукт. Знаем, че ЕФСА не разполага същите средства, за да изпълни всички тези задачи. Ето защо искаме и ЕФСА, и ЕКА e да бъдат снабдени с нужните ресурси, които им дадат възможност да си вършат работата по независим и ефикасен начин. Както беше казано изрично по време на изслушването на групата за научни становища, не е лоша идеята да се изисква систематичен анализ на всички проучвания, засягащи последиците от употребата на продукти като глифозата. Знаем, че има различни мнения сред научните среди и знаем също така, че Комитета по научни становища е готов да изпълнява пълни тази роля, т.е. да служи за посредник. По въпроса за одобрението на активните вещества, по време на изслушването установихме, че има пълна липса на прозрачност при работата на постоянният комитет за храната, за храните, здравето на животните и на растенията. Европейската комисия трябва да гарантира, че са налични ясни критерии, съгласно които, когато има неприемливи последици за околната среда, те трябва да бъдат взети предвид. Също така искаме от Европейската комисия до края на 2018 година да изготви черен списък на коформулантите, и също така да се изготви нова процедура за определяне и одобряване на коформулантите за в бъдеще. И накрая последната част от нашия доклад е, е посветена на издаването на разрешения за самите препарати за растителна защита. Знаем, че това е процес, който буди сериозни опаснения. Твърди се, че активните съставки в съчетание с коформулантите дават по-опасно, всъщност са по-опасни използвани заедно, отколкото ако активната съставка се използва сама. Но всички тези твърдения имат нужда от по-подробни проучвания, включително и въпроса за излагането на съчетания от различни вещества. И всички тези проучвания трябва да бъдат предоставени при пълна прозрачност и в формат, който да дава възможност за машинно отчетане на данните. Знам, че в рамките на Европейската комисия също има различни позиции по темата. Знаем също така, че правомощията за издаване на разрешения за продуктите за растителна защита в момента е на равнището на държавите членки. Ние сме съгласни с тази система, но искаме да има по-добро сътрудничество между държавите членки, както в рамките на една и съща зона, така и между отделните зони. И в рамките на пет параграфа се спираме на дебатът около прилагането на регламента за пестицидите, т.е. за изключенията, предвидени по член 53 и излизаме с редица препоръки към Европейската комисия. Струва ми се, че крайният резултат от нашата работа е достоен за усилията ни и е добра правна точка за една честна дискусия дискусия, която не бива да се основава само на идеологически съображения. Смятам, че трябва да посмеем да се погледне в очите и да си кажем честно, такива са данните, това е положението, как можем да променим процедурата. И тук ще си позволя един единствен политически коментар за начинът по който функционира нашата комисия. понякога ми се струваше, че при определянето на дневния ред и при избора, кои експерти да бъдат поканени да вземат участие в нашите изслушвания, прекалено често се стигаше до прекалено остри конфронтации често беше ясно, че целите често бяха да се защитят интересите на индустрията. Затова и моята политическа група изгле из, и организира отделно изслушване, в което се случиха върху негативните последици на пестицидите върху околната среда. Но ми се струва, че благодаря на сътрудничество с Наопата до 6 декември ще излезем с прекрасни резултати, които ще удовлетворят много голяма част от колегите. Благодаря ви. И аз благодаря и на двама ви за това представяне на доклада ви. Без повече забавяне, ви предлагам да започнем разискването. Давам думата на Гоша Гутрун от името на Солисите и демократите за 3-4 минути. Thank you, Chair. On behalf... Благодаря, господин председател. От името на групата на социалистите и демократите искам да благодаря на докладчиците за свършената от тях работа. Ние сме готови да си сътрудничим по конструктивен начин, за да стигнем до добър на доклад, който ще подкрепи процеса рефит на комисията. Всеки знае, че случай с глифозата беше първо причината създаването на нашата комисия, така че трябва да се стремим за бъдеще да не се стига до подобни случаи. Последиците са сериозни. Пострада доверието в цялата система на издаване на разрешения. Това се отразява отрицателно и на целия Европейски съюз и на органите му. За съжаление, това недоверие се разпростира и върху научните органи и съвети на Европейския съюз. Аз смятам, че имаме шанс да възстановим това доверие и да не позволяваме да се стига до подобни скандали за в бъдеще. Групата на социалистите и демократите изцяло споделят позициите на докладчиците и препоръките и а, именно да се създаде пълна прозрачност на процеса и независимост да се прилага принципът на предпазливост при вземането на решение за пускане на пазара на активни вещества и да има обвързващи мерки за смягчаване на последиците при издаване на разрешение на активни вещества. Също така смятаме, че трябва да има система, която да следи а, пестицидите и техните въздействие върху хора и животни след пускането им на пазара. Това а, е в съгласие с а, директивата за устойчиво а, употреба, която в момента разглеждаме също. Ние анализираме а, от доклада и ще направим предложение за изменение. Ще почетая в точката конфликт на интереси. По време на изслушванията неколкократно чухме за конфликт на интереси в хода на процедурата по одобрение. Трябва да възстановим доверието в цялата процедура, както и процедурата по проверка на конфликта на интереси на всички въвлечени в процеса. Също така трябва да има повече автономност по време на целия процес. Когато говорим с специалисти в Канада или в много други държави, виждаме, че има голяма разлика колко човека са въвлечени в изготвянето на оценката на активно вещество или пестицид в Канада. Това са 500 човека. В Европа, в ЕФСА, това са само 50 души. И трябва също така да се освободим от лобизма в, в тази връзка. И на трето място, може би най-важното е да подчертаем, че трябва да запазим двустепенната система на одобрение на европейско и на национално ниво. Трябва да имаме епидемиологични изследвания, които да се включат с, в процеса на оценка. Двустепенната система на издаване на разрешение – а, може да пренебрегне а, до сега епидемиологични изследвания, понеже те не са във връзка с а, основните съставки на пестицида и трябва това да бъде избегнато. Това е моето, а, моята забележка. Госпожа Макентайр има думата сега. Thank you. Um, colleagues, we heard from... Uh, Благодаря, колеги. От много експерти органи и заинтересовани страни, които изслушахме през последните а, седмици, техните възгледи. Нашата цел беше да чуем техните а, гледни точки и да се получим от техните експертни познания. Това бяха информации, които само хора, които работят е, в своето ежедневие, можеха да предоставят. Когато чета доклада, обаче, оставам с впечатлението, че текстът е много избирателен и голяма част от обясненията на експертите са, не са били включени. Този доклад е отправна точка на нашата работа, казахме ние. Аз не вярвам, че сегашната ни система е идеална и със сигурност може да бъде подобрена. Например, можем да подобрим прозрачността. Ако сме честни, комисията вече направи това, преглеждайки законодателството, общо законодателство за храните и регламент 1107 от 2009 година. То беше обект на програмата Рефит. Истината е, че имаме нужда от нови активни вещества и нови земеделски практики, които да намалят нуждата от пестициди и да заменят устаряли практики. Действително, ние поканихме а, експерти от Greenpeace, а, Франческа Актенберг, каза по време на последното изслушване е, че не трябва да се отстраняват слабости в законодателството, а слабости при неговото прилагане. Според проекта доклада обаче някои от стабилните а, компоненти на цялата система се подкопават а, и се поставя под съмнение тяхната уместност. Например, поставя се под съмнение системата на рапортуващата държава членка и други системи по време на процедурата за издаване на разрешение. Но всичко това не се споменава в доклада. В параграф 50 се казва, че ам, мерки по смъкчаване на въздействието не трябва да бъдат а, в правомощията на държавите членки. А, но през е, януари 2009 година беше прието разпределяне на отговорностите и това се смяташе за необходимо, за да могат практиките и мерките да бъдат максимално добре приспособени към специфичните условия на място. В параграф 48 също е труден за разбиране. Тук има разногласие с е, заключенията на омбудсмана – е, организацията Pan Europe е, критикува 10 активни вещества, е, но Европейската комисия не смята да отнема разрешителното за употребата на която е де от тях. Националните власти, агенции и други органи, управляващи законодателството, трябва да бъдат и се опитват да бъдат строги, не бива да бъдат пренебрегвани в този доклад. Така че аз съм внесла изменения в тази посока. От гледна точка на ЕКАРЕ трябва да има баланс в мненията и трябва някои заключения да бъдат включени в този доклад. Благодаря, госпожа Рис Алде. Благодаря, Рик. След 8 изследвания и изслушване на 14 експерта, аз не ги бях броила, но Барт ни го припомни. Считам, за разлика от госпожа Макентайр, че доклада е отлично отправна точка за по-нататъчна работа и мога да се подпиша след, под това още днес. Казвам го в качеството си на а, докладчик в сянка от Алде. Сега ние се опитваме да, да, да, да намериме баланс, въпреки че в различните политически групи имаме много разнопосочни виждания. Този доклад взема предвид различните гледни точки, изразени в различните политически групи, както и текста, около който се обединихме, този на Павел Пок, гласуван в пленарна зала преди две е, седмица, с над 500 гласа плюс и 32 гласа против, този документ беше прият. Така че е, припомням го, припомням го на нашите докладчици, защото прекалено много а, е, изменения ще доведат до обезличаване на текста. А, много очакват точно това не и не трябва да им доставиме това удоволствие. А, е, всеки иска да постигне своето, но в крайна сметка документа, който приемеме, трябва да има сила. А, Втора, системата за двойна разрешение ЕФСА и на, цяла, и на държавата членка – е система, която има много слабости. Но ние приехме този, тази система преди няколко години и да променим изцяло нещата 10 години, едва по-малко 10 години по-късно, просто би било непредпазливо. Барт каза еволюция, а не революция и мисля, че трябва да се придържаме към неговият прагматизъм. А, или ви господин Линско каза, но предполагам, че Бърт споделя вашето мнение. Сега, аз а, а, проблемите, с които се сблъсквам е след принципа за предпазливост. Да или не? Той е много е, важен и основен, когато имаме не, е, не, не, недостатъчно е, доказ, научни доказателства. И това ще, това ще се при, приложи при промяната на начина на продажба на глифозати за частни лица. но трябва да, но трябва да знаем как, какво разбираме под принцип за предпазливост едните и другите, тъй като тълкуването е различни. Знаеме, че има над значи, 60 формуланти, които могат да бъдат е, съставни вещества на глифозата. Затова се питам защо списъка на корформулантите, които ще бъдат забранени за а, употреба, е празен. Може би представителя на комисията ще ни каже какви са намеренията на комисията за попълване на този списък. Европейският парламент изрази своето мнение и то е отразено в точка 52. Колкото до техническите аспекти, ние сме а, ние сме а, съгласни, че коформулантите и другите вещества трябва да бъдат асимилирани или разглеждани като активни вещества. А, госпожа Макинтайр нещо е пропуснала. Не, просто не, не моите слушалки не работят, не чувам превода. Yeah, we're trying, trying to understand. Опитвам се да разбера, но... някой да спаси госпожа Макинтайр. Защото не бива да пропуска съдържателната дискусия. Не съм, убед... не съм убедена, че с слушалките може би не чувам от кабината. yes, much better. avec euh, la а, ah, okay. okay Сега всичко е, всичко е наред. Проблема е разрешен. Може ли да продължа? Така че ще, ще се върна назад и ще се опитам да стигна заключение. Така, каз, говорих за синергисти и корформуланти. И защо има закъснение в цялата процедура за разрешение или попълване на списъка. И в заключение, господин председател, подкрепен точка 62 и 64, а, според която някои държави членки прекаляват с така наречената процедура по спешност и се опитват да постигнат истински дерогации Клоропикрин и клорофилипоз, това са две вещества, за които има подобни проблеми в Белгия. Тоест не се, не се прилага так, така нареченото минимална употреба или из, е, изваредна употреба. Така че аз ще ще внеса изменения, за да подчертая значимостта на тези проблеми, които споменах. Благодаря ви, господин Омържи. Monsieur le Président, merci. Благодаря, господин председател. Следствие на скандала с глифозатите и Монсанто Пепърс беше създадена тази комисия, за да видим по какъв начин бе извършена оценка на глифозатите от немския орган и ЕФСА а, и за това, че това вещество се, бе отново разрешено, въпреки всички научни предупреждения. А, и ста, ста, стана ясно, че всъщност има конфликта с различните лобита и в цялата процедура, която е абсолютно непрозрачна, е всъщност командвана от производителите. Стигнахме до заключението, че тези проблеми не са намерили своето решение. Виждаме колко самата процедура по разрешение е е, е сложна и неясна, и, тъй като тя почива на резултати, предоставени от промишлените среди, които, както знаеме, са готови на всичко, само и само да произвеждат независимо от рисковете. Аз и моята политическа група сме много очудени от това, че тези спорни въпроси, тези конфликти не присъстват в доклада, че дори Monsanto Papers не са споменати, че не, не са споменати конфликтите на интереси, както и намесата на производителите в цялостната процедура. Очудвам се и от липсата на сила на а, препоръките, що, що се отнася до токсичността на веществата, на различните а, активни вещества, които които съставят даден продукт, след като знаеме, че от десетки години те се е, използват. А когато прочетах точка 44 за глифозата, щях да падна от стола си. Какво пишеше там? Там се казва, приканва механизма на научния съвет да преразгледа всички налични изследвания относно канцерогенността на глифозата и да играе роля на медиатор между заинтересованите страни с цел а, препоръки за бъдещето бъдещите разрешения в, за глифозат. Боя се, че не в никакъв случай не сме на висотата на очакванията на нашите съграждани. В този, в този, в този доклад дори за момента не прозира възможността да няма токсични продукти, да няма храни, които да не ни троват и да не бъдем жертви на производителите, които са готови на всичко е, само и само да продават. Като че ли не успяхме да, из, да извлечеме е, по, поуки от а, е, проблемите с азбеста и а, други включително и тези, с които се сблъкват в момента Мартиника и Гваделупа. За, на, за нашата политическа група този доклад не е задоволителен и за това ще внесеме необходимите изменения. Но, в заключение, когато става дума за борба, за битка за здравето на хората, за битка за планетата, за нашата земя, то тогава компромиси, е, компромисите са равни на капитулация. Господин Педичини има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, който е изработил един първи проект на основата на проучванията и работата, извършена през последните месеци. Производството и разпространението на пестицидите трябва да почива на принципа на предпазливост. Изглежда банално казано така, но това е много важно. Смятаме, че продуктите, които се продават на пазара са невинни, но не, съществ... не съществува механизъм за а, защита. Видете в, в един магазин, може да си купите колкото си искате токсични вещества, глифозати и да ги използвате за каквото си искате. Странно е, че в Европейския съюз, съюз а, глифоз, глифозата а, и а, се нарича продукт за растителна защита. Е, продуктите за защита, защита обикновено са обект на дълги научни изпитания изпитания и знаеме какви са последиците. Докато за пестицидите не знаеме какви са последиците за производителите, за селските стопани, а в крайна сметка остатъчни вещества от пестициди има в водата, която пиеме, във въздуха, който дишаме тези пестициди са не, не само опасни, те са канцер, канцерогенни, но нашата общественост не е информирана за това. По а, телевизия, по телевизията ви казват и ще плодове и зеленчуци, но, но, но, но много млади, много хора не знаят, че е, в плодовете и зеленчуците има е, отрови, както в месото, бирате и навсякъде отрови, които са е, опасни за здравето. Да не, да не говориме за продукти, които идват от трети страни. От друга страна не можем да прилагаме много а, сложни да налагаме много строги мерки и да осложняваме системата за издаване на разрешителни в Европейския съюз, а от друга страна да внасяме в Европейския съюз продукти с вещества които трудно биха могли да бъдат проверени. И същевременно създаваме условия за нелоялна конкуренция, т.е. на практика подтикваме нашите производители да ползват продукти за растителна защита в кавички, за да могат да си запазят някакъв дял на пазара. Така че тази битка трябва да бъде спечелена. Господин Лазо. Благодаря, господин председател. Бих искал на първо място да благодаря на двамата с докладчици. От, от месеци разполагаме с допълнителна информация, която би трябвало да ни изясни нещата, но всъщност не е така. А, вие споменавате а, за прозрачност. И включително сте предложили и списък на хора, с които сте се срещнали, така че е, ви благодарим за това. Но доклада се опитва да е, повдигне проблематичните въпроси, които според мен все още не са намерили решение, но ще се спра на два от тях. До, до края на на доклада не са споменати земеделците, селските стопани. Искам да, само да ви припомня, че земеделците са първите потребители на а, растителнозащитни продукти. Спом... Тук споменахме няколко, краст доколкократно глифозата. Доколкото разбирам, Монтес, Монсанто е наверил някакъв альтернативен продукт, който ще бъде пуснат на пазара е, до две, между 2 или 4 години. А, и доколкото разбирам, този продукт ще бъде е, четири пъти по-скъпа от е, е, глифозата, така че благодариме много на еколозите за постигнатото. Същевременно Същевременно процеса на използване на разрешителните не е най-важния. Най- най-важно е да има обратна връзка и да има представителност в е, органите, които вземат решения. Да, вероятно нашите правила и нашите про проверки са най-задълбочените и най-строгите, но какво от това, когато внасяме продукти от страни, където не се прилагат същите правила? Защо трябва да прилагаме драконови мерки а, за разрешенията, като вна, вна, внасяме а, е, продукти от Нова Зеландия, Бразилия, Китай и други страни, които произвеждат безкрупълно. Мисля, че това а, е, са а, е, елементи и проблеми, които отсъстват от нашия дебат и които непременно трябва да бъдат включени. Благодаря, господин Луазо, и преди да дам думата на останалите колеги. Съжалявам, че господин Омържи напусна залата. Но ние не започнахме работата от нищо. Преди това ние е, заедно решихме и приехме е, рамката, както и техническата спецификация на това, което искахме да постигнем. Така че нашата комисия няма за цел да напада този или оня, нито да обсъждаме съдържанието на споразуменията за свободен обмен. Разбира се, че можем да го споменеме, но това не е целта на доклада а просто трябва да, да се съсредоточиме върху същността. Просто искам да, да кажа на, как, на какво сме стъпили, че това е една колективна, един колективен труд, който е, има строго определени цели. Разбира се, не, не всички, може би, участвах още от самото начало, но още веднъж това е колективна работа, която е важна и която а, бе премина през различни етапи, както и, както и слушванията, така и мисиите и посещенията, включително Центъра за изследване на рака и какво ли не. Така че всеки, който искаше да участва, можеше да участва. Е, ако не сте присъствали на изслушванията, ви приканвам да прочетете е, е, резюметата, да прочетете документите, защото там съвсем изчерпателно е, са изложени различните данни и информацията. Разбира се, работата може да, да тръгне по една или друга посока, но ние трябва да бъдем отговорни и много от вас го споменаха. Ние трябва да да бъдем отговорни. А нашата отговорност е да изработиме един отговорен доклад. Нашия доклад трябва да бъде амбициозен и да бъде на висотата на очакванията на широката общественост. Нашата крайна цел е здравето на 500 милиона граждани. Разбира се, става дума и за земеделците, но става, става дума и за всички останали. И има в крайна сметка е, доста положителни практики и опити в Европа, което трябва да ни насърчава да вземеме колкото се може по-бързо правилните решения. Благодаря на всички. Сега давам думата на госпожа Делае. Рокадри la mission de, de... Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че ни припомнихте мисията на нашата комисия, както, както сигурно си спомняте, е комисия, имаща задача да анализира, а не да разследва. Това не е анкетна комисия и мога само да поздравя двамата са докладчици с свършената от тях работа и всички нас, защото, както казах, господин председател, това е колективно усилие. Никога не съм се съмнявала в способностите ни да се изслушаме, защото съм дълбоко убеден, че въпреки политическите, каквито и да са политическите ни пристрастия, ни ръководи една основна цел, а именно да защитим здравето на всички европейски граждани, на 500-те милиона европейски граждани, които представляваме тук. Често разликите ни са на равнището на метода, а не по същество. И ми се струва, че благодарение на работните посещения, които осъществихме заедно, които дадаха възможност по-добре да се опознаем, по-добре да опознаем очакванията на едните и другите. Струва ми се, че в крайна сметка този доклад е въплъщение на опитите ни да обединим амбициите и очакванията си. Сега, разбира се, е важно и инструментите, които ще предложим, да са на висотата на предизвикателствата, които сме изправени. Имам четири коментара. Първът беше повдигнат и от госпожа Рис. Става дума за двойността между отговорността, която носи Европейската комисия за издаването на разрешение за активната съставка и разрешението за пускане на пазара, което е в помощ на държавите членки. Смятам, че трябва да преодолеем тази двойственост и да дадем по-голяма съгласуваност на европейската процедура. все пак трябва да си зададем въпроса как изобщо се стигна до сериозният въпрос за тъй наречените минимални потреби и защо в толкова голяма степен се засили тази практика. Може би имаме от, нужда от отговори на от научно-изследователска гледна точка, защото в някои държави членки а, има прекалено много изключения. А друг важен въпрос е свързан с а, взаимното признаване. Когато Евсен ни каза, че за продуктите в основата на глифозат. Някои държави членки могат да, да пуснат на пазара 600 продукта, други 60. Очевидно, че тук има някакъв проблем. И ми се струва, че по отношение на взаимното признаване трябва да постигнем някакъв напредък. И една идея, която ми хрумва сега, но която със сигурност ще обсъдим с докладчите в сянка по-късно, е следната. В рамките на зоните за взаимно признаване, Европейската комисия и ЕФСА трябва да може да работи с агенции, които да са определени като референтни агенции, а не с агенции на всички държави членки, които са членки на тази зона. Ще спра до тук за да оставя време за изказване и на колегите, но смятам, че ни чака колективна задача. Не бива да се объркваме, не сме нито прокурори, нито съдии. Основната ни цел е да постигнем заедно напредък в интерес на 500 милиона е, европейци, които представляваме, ние сме длъжни да защитим тяхното здраве. Благодаря ви, госпожо Далей. Господин Дофман има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук е предложен един интересен доклад, който е от една страна добра основа и добро обобщение на работата ни от последните месеци. Ще се спра накратко на две-три точки. Предговорившите казаха също за член 53 и изключенията, който предвижда. Мисля, че ако погледнем статистиката и видим колко често държавите членки са прилагали член 53, ще видим, че тук има някакъв недостиг. Ако разгледаме причините за използването на член 53, ще видим, че последните години има все повече вредители, които са привнесени от други страни. Вредителите по черешите са едно, един такъв пример имаме нужда от нови средства за борба с тях. Това е причината за използване на член 53 от държавите членки. Така че трябва да обръщаме внимание и на причините за неговото задействане. и сега по точка, не член 53, точка 53 от доклада. Там е записано, че за биологическите а, вещества а, а, трябва да въжат същите разпоредби и ограничения, както и за пестицидите. А, аз бях докладчик по този въпрос преди няколко години. Не си спомням да сме поставили такива изисквания. А, спомням си, напротив, че за биологическите активни вещества по-скоро предвиждахме ускорена процедура за издаване на разрешение. И в доклада на няколко места се казва, че за нискорисковите пестициди би трябвало да предвидим такава ускорена процедура за издаване на разрешение. Бих предложил на докладчика да погледне а, този въпрос. Може би просто е недоразумение записаното в доклада. Има и едно противоречие в а, доклада според мен. На, на едно място се казва, че а, само няколко държави членки са а, докладващи държави членки. От друга страна се казва, че доковещите държави членки трябва да отговарят на съответните условия, да имат капацитет и така нататък. Напълно съм съгласен с това. Трябва да се замислим дали всички 28 държави членки на Европейския съюз имат ресурса и капацитета да бъдат докладващи държави а, и не е ли изборът на отделни държави за докладващи не се дължи просто на по-развитата инфраструктура и по-добрия капацитет на тези държави? Благодаря, госпожа Обуш. Има думата. Хойбуш. Herzlichen Dank. Благодаря на докладчиците. В този доклад е записано много е записана много информация, която ни е радва. От друга страна става ясно, че има и много недостатъци на този регламент, който дори да е най-добрият на света, все пак може да бъде подобрен. Основен проблем е, че органите, издаващи разрешителни, е, трябва да разчитат на проучванията, предоставени от е, производителите. И в е, този доклад се казва съвсем ясно, че това е и случая с глифозата. Федералният институт за оценка на риска е излязъл със становище, което не е обективно. Радвам се, че в доклада изрично се споменава това. Споменават се също така и грешки при прилагането, които също следва да бъдат отстранени. Но и това не е достатъчно. В случай като глифозата, когато няма едно научно мнение относно канцерогентността на това вещество, е много трудно да се намери решение, но а, не можем да аргументираме и с това, че разрешението се издава възоснова на научни изследвания. В а, патови ситуации като тази, често пъти гражданското общество не може да се наложи над интересите на промишлеността. И в миналото сме забелязвали такива случаи. Така че трябва да се намеси законодателят, за да не се развиват подобни патови ситуации в ущърп на общественото здраве или на гражданското общество. Разбира се, че съм за публикуването на изследванията, предоставени от индустрията, но освен това, смятам, че трябва да има и проучвания, които са независими от производителите. Най-добре би било производителите да внасят средства в фонд, от който органите, издаващи разрешение, да възлагат проучвания. Тези проучвания преди да започнат, трябва да бъдат регистрирани публикувани, за да не бъде възможно, ако резултатите са отрицателни, това изследване просто да потъне някъде в забвение. Сигурна съм, че можем да направим предложение за изменение в тази посока. Аз лично ще го направя. на тези места от доклада, които все още не изпълняваме нашата задача, свързана с този доклад, именно да пазим както интересите на нашите земеделци, така и здравето на гражданите. Благодаря, госпожа Дорнана. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и не са докладчите за тяхната работа, но трябва да ви кажа, че не съм чак толкова благонастроена като колегите. Имам доста забележки, защото бях доста неприятно изненадана, когато прочетох доклада. Мандата на тази комисия беше да направи анализ и оценка на евентуалните слабости в процент са на научна проверка при издаването или подновяването на разрешения за активни състав, е, вещества, като например глифозата от агенците. Много съжалявам, но нито веднъж в доклада не се споменава думата слабост. Очевидно, че проблемът е, че процедурата работи безпроблемно дори и по отношение на глифозата. Тогава се питаме защо изобщо създадохме тази комисия и заседаваме в нея вече от няколко месеца. Питам също така дали в мандата на комисията влизаше действително и задачата да анализира и да направи оценка на всички потенциални конфликти на интереси на всички равнища на процедурата за одобряване. Още веднъж много съжалявам, но думата конфликт на интерес и не се появява нито веднъж в предложеният протодоклад. доклад. Тази дума табу ли е? Оказва ли се някакъв натиск, за да не се повдига този въпрос? И е, също толкова невероятен е фактът, е, че името Монсанто не се появява нито веднъж в този текст от 15 е, страници. Може би на лобистите ни им харесва, но все пак тази комисия беше създадена след скандала с досядата на Монсанто друг коментар. Посветихме почти цяло едно изслушване на пчелите, но и думата пчела не се споменява нито веднъж в този доклад но пък неоникотиноидите фигурират и то с искане към Постоянният комитет по растенията да се приемат ръководни насоки. всеки път, когато искаме да избегнем някой неприятен въпрос, се изискват народни, ръководни насоки, спираме до там. Или като с други думи, веществата, които убиват пчелите, няма да са застрашени в близко бъдеще. А също така има и а, насърчаване на потребата на пестициди. А защото си просто не си кажем истината? Защо просто не признаем, че трябва да променим моделът на сектор ни стопанство, ако искаме да спрем да отравяме нашите граждани. Така че да, в а, този доклад има факти, които, не, които отчасти отговарят на истината, но в крайна сметка не, не донасят нищо съществено. След 9 месеца на работа абсолютно нищо съществено не сме постигнали. Въз основа на този доклад много трудно може да се правят предложения за промяна. Как искате да променим положението, ако дори не сме в състояние да направим точна диагноза? може би се дължи на натиска на лобитата. А между другото, лоби е друга дума, която не се появява нито веднъж в този текст. В крайна сметка, лобитата изготвя законодателство, така че може да разчитате на мен. Ще внеса проекто изменения, за да се впише този от доклад в мандата на нашата комисия. Защото за мен здравето на нашите съграждани е по-важно от интересите на лобистите. Благодаря ви. Е, Мисио Уейт. Благодаря ви, госпожо Дурнана. Господин Уейтс има думата. Благодаря. Ще се присъединя към преждеговорившите. Водещият мотив на нашата комисия, но и на всички органи, издаващи разрешение за активни вещества, трябва да бъде здравето на гражданите а, понякога интересите стоят на по-високо място. На второ място, другият ни основен мотив трябва да бъде околната среда и въздействието на един пестицид върху нея. И тук не бива да се ограничаваме само върху прякото въздействие върху растение или жив организъм, а и дългосрочните последици и често пъти това въздействие въобще не се отчита. И едва на трето място трябва да говорим за търговски интерес. Разбира се, че а, когато говорим за интереси, интересите на земеделските стопани трябва да са в центъра на нашите политики. В следващата обща селскостопанска политика нашите земеделски стопани трябва да са в състояние дори и при ограничено използване на пестициди да имат достатъчно добра и а, изобилна реколта, за да не трябва те да платят за нашите политики. И на следващо място подчинени трябва да бъдат интересите на големите концерни производители на препарати за растителна защита. И тук трябва да видим къде точно са конфликтните точки, ако производителите не възлагат проучванията. Чухме за регистъра на проучванията, но и самата оценка трябва да се прави от ЕФСА или от независими органи, а не от производителите, защото тук има очевиден конфликт на интереси. Ще направим предложение за изменения, за да бъдат тези аспекти още по-конкретни, отколкото сега са отразени в доклада. И още една точка за учените, твърде малко независими гласове от научните среди сме чули. Има нови а, научни методи в областта на, техно, на токсикологията, има нови начини да се проучат въздействията и тук често пъти ние работим или чуваме за устаряли методи на проучвания, дължим на нашите граждани резултати, които са в унисон с най-новите научни открития. Надявам се, че нашия доклад в финалния си вид ще бъде удовлетворяващ, а неговият проект е също много добър. La parole на месье Клос Берен pour... Euh, Благодаря ви. Сега да вам думата на господин Клаус Барнт от Генерална дирекция Санте на Европейската комисия. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. And let me start also by... Uh... Благодаря ви, господин председател. Не напред бих искал да благодаря на двамата докладчици за проекто доклада, който разбира се прочетохме с огромен интерес. Приветстваме този проекто доклад и разбира се, ще вземем предвид всички ваши заключения и препоръки в окончателния доклад в рамките на нашата процедура по рефит за регламента за другите на защита, който ще бъде разгледан през 2019 година. Нямам време да отговоря на всички елементи, споменати в доклада или в дебата днес. Но държа да отбележа, че сме съгласни с едно от общите заключения, а именно нашата законодателна система е най-строгата в света, но сме съгласни също така, и са всички изказали се, че не съществува съвършена система и това е целта на оценката по Рефит да потърси елементите, които подлежат на подобрение и да се опитаме да подобрим ефикасността и последователността на процедурите, да установим кои са области, които може да се постигне подобрение и сме убедени, че докладът на вашата комисия ще ни помогне в това отношение. Също така съм напълно съгласен с основното съдържание на препоръката в, която се държа в точка трета, а именно за ресурсите, които са на разположение на държавите членки и на личната квалификация. Според мен е, че трябва честно да признаем, че това е една от основните слабости на стоящата същото положение и е сред първопричините за много другите проблеми, споменати тук в комисията ПЕС, като например забавянето при оценките, забавянето при издаването на разрешенията и недобре функциониращо земно признаване. Също така, това до голяма степен обяснява и голяма част от изключенията по член 53. По-голямата част от тях засягат активни вещества, които вече са били одобрени и съответно могат автоматично да получат разрешение за пускане на пазара. Тези препоръки засяга ЕФСА, безспорно, но засяга и нас. И тук отговарям на въпроса на госпожа Рис относно коформулантите Вече отговорихме на първото изслушване и пак ще го повторя. Работим на почения списък на недопустимите коформуланти. Първата чернова вече е готова и сме готови да го предложим на постоянният комитет, възможно най-скоро. А по въпроса за синергистите все още не сме започнали да работим по него, защото все още работим по коформулантите, но в момента, в който приключим тази категория, ще обърнем внимание и на останалите. Също така ще да подчертая, че направеното наскоро от Европейската комисия предложение за промяна в общото законодателство за храните в голяма степен отговаря на някои от притесненията, които се излагат в проекто доклада. Припомням ви някои от тези изменения, като например предложението ни всички проучвания да бъдат публикувани и то в самото начало на процедурата малко се разминаваме от препоръката, направена в първо доклада, като целта е всички заинтересовани страни, НПО, е, държавите членките и нататък да са в е, състояние да следят процедурата от самото начало и да могат да се запознаят с проучванията, които са част от процедурата. В това отношение ние сме подготвили и регистър на проучванията, за да гарантираме, че всички проучвания, които е, са започнати, са приключени и са част от досието и също така предвиждаме и възможност за аудит на качеството на проучванията в сътрудничество с държавите членки. Отново, повтарям, ако това предложение бъде прието, то безспорно ще разреши вече някои от притесненията, изказани в проекта доклада. Приветствам факта, че Европейския парламент започна много интензивно да работи по това предложение. Надяваме се парламента и съвета да, съм, да успеят да постигнат споразумение по окончателната промяна на това законодателство до края на мандата. В този контекст предлагаме също така и увеличаване на ресурсите, които се предоставят на ЕФСА. Друга тема, която беше споменавана нееднократно тук на изслушванията на наша, тази комисия, както и в проекто доклада. Спомена си въпроса за управлението на риска. Припомням ви, че има едно предложение, което на е на Европейската комисия, което в момента се разглежда от съвета и от парламента по отношение на прозрачността за позицията, която вземат държави държавите ги на постоянния комитет, но за съжаление няма постигнат напредък. Що се отнася до нашата собствена дейност, вече публикуваме доста подробни протоколи от заседанията на, на постоянния комитет, без разбира се да споменаваме конкретни държави членки, а за най- проблематичните случаи, като с глифозата или с а, инду... нарушителите на ендокринната система, публикувахме тези протоколи почти в реално време и възнамеряваме да прилагаме същият подход и за други активни вещества. Държа също така да почертая и вече казаното, а именно ние сме убедени, че прилагаме принципите заложени за нужната информация съгласно законодателните разпоредби. Смятаме, че прилагаме тези изисквания по възможно най-коректен начин, както обяснихме и в отговор на въпросите, зададени от Европейския омбудсман през февруари тази година. Също така приемаме на сериозно целта за насърчаване на, на препарати с по-низко равнище на риск. Приехме 40 дейности, които има за цел да насърчат пускането на пазара на вещества и продукти с по-нисък риск. Но разбира се, трябва да продължим работа в тази насока. И държа още веднъж ще отбележа, че преди някое вещество да бъде обявено за вещество с, с, с слаб риск, независимо дали става въпрос за биологично активно вещество или за синтетично такова, трябва да се проведат нужните получвания, за да се гарантира този статут на вещество с слаб риск разгледахме и специфичната процедура за спешно издаване на разрешения, член 53. Една от причините се прибрага толкова често тази процедура е липсата на взаимно признаване на разрешителните. И Европейската комисия наскоро преразгледа тази процедура, като поиска от ЕФСА обяснение за няколко одобрявания на процедурата по отношение на неоникотиноидите и се каза, че за близо две трети от подадените му оби са изпълнени условията, но за една трета не са. И в момента обсъждаме темата с съответните държави членки. В заключение, още веднъж мога само да повторя, че с нетърпение очакваме окончателния доклад на вашата комисия и разбира се, оставяме на ваше разположение за допълнителни разяснения, ако имате нужда от такива. Благодаря ви. И аз ви благодаря господин Берент, за изказването ви. И сега давам думата на двамата ни са докладчици. За да приключат с обобщение този тур от изказвания. Господин Линц, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъде съвсем кратък. Благодаря ви много за преобладаващо конструктивните коментари на проекта доклада, който предложихме с колегата Стас. Радвам се на по-нататъчната ни работа. Очакваме много изменения, които да постъпят. и се надяваме нашия доклад да бъде допълнително подобрен по конструктивен начин. Ще помоля само моите колеги, преди да внесат своите изменения, да разгледат още веднъж много точно нашия мандат, за да са убедени, че измененията, които влязат, няма да излизат извън границите на нашите правомощия и мандат. Радвам се на по-нататъчното ни сътрудничество, особено с колегата Штас, с докладчите в Сянка и с всички останали членове на нашата комисия. Благодаря. Благодаря. Дам думата на колегата Стас. Благодаря ви, уважаеми колеги. Това е първият кръг от коментари, които изслушах внимателно и си водих бележки. Някои от коментарите бяха предвидими. Ние като се докладчици знаем, че ни предстои още доста работа по доклада. Предстоят ни два месеца и половина усилена работа. Обзаложихме се колко изменения ще постъпят по нашия доклад. Ще видим кой ще спечели. Норберт каза, че когато се внасят изменения, те трябва да са в рамките на мандата, защото ако внесете изменения, което излиза извън границите на нашия мандат, няма да можем да го приемем. Дори и ако тези изменения биха били уместни в една по-различна рамка. но рамката съществува, и трябва да се придържаме към нея. Очевидно мнозина от нас искат а, да коментират, а, да действат а, по различен начин, но не винаги това е възможно. До следващата седмица ще имаме повече информация и ще бъде а, изключително интересно след а, постъпването на измененията да направим една среща с докладчиците в Сянка, може би по време на втората октомврийска сесия в Страсбург, за да намерим начин на, на работа. Благодаря ви. Благодаря ви за заключителните думи. Разбирам, че сте се обзавели е, Заложили на една хубава бутилка питие, но в самото начало а, е, ние е, очертахме рамката сега. Не сме пристигнали още, но това е един първи етап, който който трябва да одобриме колективно и след това е, но на основата на всичко, което научихме през тези месеци, за да усъвършенстваме предложението, трябва да се довериме на нашите а, докладчици и да продължиме до 11 октомври, в крайна сметка в, в, в, в рамката на това, което сме приели предварително. Аз още веднъж повтарям, ние трябва да бъдем много взискателни и да работиме качествено и да изискваме качество. Парламена и нашата комисия, но не само нашата комисия, целият парламент – трябва да играе важна роля, защото ние трябва да... Ние сме отговорни за човешкото здраве и в, в момента подготвяме законодателната уредба до 2027 година. Тридцать седем още общо законодателните уредби, които работим, по кохезионната политика и така нататък. Но същевременно отвъд Европа нещата се променят. И за това е, се поставят някои проблеми, които някои, някои, някои колеги повдигнаха за вноса на продукти с глифозат. Има плюс това съмнение за това, че глифозата предизвиква рак и така нататък. Така че ние трябва да бъдем много взискателни към себе си, към всички, да бъдем много амбициозни, за да може парламента през декември или януари да гласува с голямо мнозинство правилата за разрешаване на различните молекули. Защото става дума за човешкото здраве. Знам, че в бъдеще, в миналото сме успявали и смятам, че ще успеем и за в бъдеще. Сега календара, график. 11 октомври е датата за внасене на измененията. Знам, че всички вие ще внесете качествени а, изменения. На 8 ноември ще ги разгледаме. На 6 декември ще гласуваме тук в нашата комисия. А, декември или януари ще гласуваме в пленарна зала. Все още не знаем кога точно. Благодаря ви за качествената дискусия, за умена на мнения и още веднъж благодариме на двамата с, с докладчици за това, че е, поставиха устоите на бъдещата сграда, която ще изградиме заедно. А сега без да губим време, да минем към втората част от нашото а, нашето заседание. Две изследвания относно първата, относно а, насоките за подаване и оценка на заявленията за разрешение на активни вещества в пестицидите. И И второто, което ще бъде за развитие на альтернативни продукти. Преди да дам на, предам пред председателството на Фредерик Рис, Искам. Исках да, да направя предварително проучване на изследването. Господин Линц, доколкото разбирам, Вие имате, вие в миналото сте работили в промишления сектор, така че за да няма някакъв конфликт на интереси и да няма двусмислие, ви предлагам да представите начина е, на работа и е, вашето по съдържание, но след това, преди е, това съдържание да навлезе в а, докум, документите на комисията, ще ви помолиме да направите да пълните една декларация на интереси. cours de ce moment-là. Un briefing n'appelle pas d'appel d'offres. А, ah, така. Когато провеждаме брифинги в парламента, се обръщаме към известни външни експерти, които са ни предложени от, Европ... от службата на парламента за научни изследвания. Те, те, те се обръщат към експертите по, по реда, в който те са в списъка и и съответно тези кабинети или организации или офиси се обръщат към съответни експерти, които да извършат изследването. В случая тук първия и втори офис, към които се обърнахме, отхвърлиха нашето предложение, така че третия Третия офис откликна на нашето искане, т.е. процедурата беше спазена. И след, след като направите вашата презентация, ще ви помоля да попълните декларация за интереси преди това изследване да попадне в официалните документи на комисията. Prendre е, е, la, la, la présidence de la séance, parce que je suis obligé de, de vous quitter, c'est exceptionnel. А сега моля Фредерик Рис да поеме председателството на комисията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 Merci, merci beaucoup, monsieur président. Merci, Ерик. Je vous... Благодаря, Ерик. Преди да дам думата на нашият експерт, искам да дам думата на Барт, който може би иска да зададе въпрос на експерта, тъй като той поиска тази До... а, това искане за Доколкото аз разбирам, такава декларация вече е подписана. Ние нямаме копие на този текст, не знаем какво точно пише там, но очевидно да потвърждава своята независимост. Разглеждайки брифинга, виждам, че има много факти, които не ми изглеждат а, мнение на независим експерт. А, на едно място, например, се казва, че в 2018 година а, някъде над 200 352 активни вещества са били одобрени в Европейския съюз, 75 са били за биоконтрол и 405 са били одобрени от 2008 година насам. По време на работата на нашата комисия получихме съвсем друга информация от комисията и други цифри. На 19 юни получихме отговор от комисията на нашите въпроси цифрите съдържани там бяха съвсем различни. Така че независимостта на това изследване ми се струва съмнителна. Авторът не използва най-съвременните данни. Мога да дам още примери за препратки. Данни от преди 20 години – От името на моята политическа група, не в качеството ми не съдокладчик, сериозно се съмняваме в качеството на това изследване. Призвавам всички да се запознаят отблизо с това изследване и а, мисля, че трябва да се коментира благодаря, госпожа Ривази би искала да кажа, би искала да ви дам някои допълнителни подробности. Е, видях декларацията, подписана от е, този експерт, в който казва, че няма конфликт на интереси, но ние направихме проучване, Господинът е бивш химик, работил е в Обединеното кралство и е бил е, управител на на, на, на, на фирма, както и управителен директор на химическа и фирма в Обединеното кралство, нещо, което не фигурира в неговата биография. 89-та година той е, е бил управител а, на а, фирма, на фирмата ИСИ, която е откупена от сържента по-късно, а по това време е, е имало допитване до фирмата за използване на глифозати в тютюн за пушене. Така че аз смятам, че не можем да се е, довериме на лице, което не е, е декларирало своите връзки с фирми, които а, имат а, нещо общо с глифозата. А, в крайна сметка всеки има право да работи където иска, но а, лицето трябваше да го а, опомене. Госпожо Стас, господин а, Ривази, вашите съмнения, вашите бележки са взети предвид, ще бъдат е, записани, а между, междувременно ще дам думата на господин Адолфо Барбера Роса, който е, е ръководител на е, единиц, на орган единица А, който ще ви обясни каква е била процедурата, която е приложена. Uh, our contractual expert is going to uh... Нашият е, експерт е, ще ви представи информация е, за процедурата. Аз съм съветник. Вие, вие сте правния съветник, юрист консулта на орган. All по отношение на процедурата, всички процедури трябва да отговарят на финансовия регламент и правилата за възлагане на обществени поръчки. Има задължения към качеството и а, а, ние сме изпълнили тези условия в рамките на тази процедура. Първият ни контрагент не отговори на условията и едва третия ни контрагент намери подизпълнител, който отговаря на тези условия, които ние оставихме. И в пет параграфа от договора се поставят изисквания да няма никакви конфликти на интереси или всякакъв конфликт на интереси от всякакъв характер трябва да бъдат разкрити, за да бъде ясно, че само научните достижения ще бъдат отразени в работата на този експерт, с който ние ще изключим договор. Това, този документ се подписва в началото. По-нататък нашият партньор по договор подписа още една декларация за а, досегашния си опит. В нашите договори ние Искаме а, да се поема ангажимент от а, нашите партньори, че работата им ще бъде от а, високо качество а, и в съгласие с а, най-новите научни а, достижения. Euh, Благодаря ви. Всъщност това е дебат по точка 4 и 5 е, от нашия дневен род. Ако госпожо Нганга е съгласен, а господин Пунджаб трябва да се тръгне. Нека първо дам дъмата на господин Пунджа и след това на господин Нганга. That I've heard just now. I am simply responding to the request that... Аз, аз просто откликнах на искането да работя по тема, която ми беше предложена. Аз не само съм работил в промишлеността, аз съм работил и за британското правителство, а в момента съм консултант и към, прави, към правителството и към, а, в частния сектор. Работил съм по проблеми свързани и с Косово, включително. Така че аз съвсем а, аз съм предоставил необходимата информация, а ако някоя информация е невярна, тя просто такава е била, така е била публикувана, не че аз съм не подал грешно. The slide zone.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 е, продукти за растителна защита, които съдържат активни вещества. Е, регламента е, се отнася или обхваща химически микроорганизми, вируси, както и други адюванти – Но не, не трябва да забравяме, че е, по-голямата е, част от е, ПРЗ са синтетични органични химически вещества, докато альтернативните естествените са твърде малко или ограничени. Какво означава нов е, продукто за растителна защита, той или се съдържа по ново активно вещество, но най-важното е, че тези нови вещества трябва да бъдат по-ефективни, е, по-безопасни, по-изчистени и да, да могат е, да бъдат ефективни срещу резистентността на паразити и плевели. Аз смята, Значи имаме от една страна нови и альтернативни а, продукти. Защо е необходим а, регламент? Регламент е необходим, за да може да има баланс между едните и другите. Какво е, какъв е идеалният продукт за растителна защита? Това е продукт, който е безопасен за хората, за животните, за околната среда, съдържа нисък риск може да замести друг, другите вид, альтернативните или новите продукти. Също така е ефикасен срещу паразити и плевели и същевременно осигурява висококачествени култури за храни Процеса на изобретяване на новите продукти не е само в ръцете на големите производители, но включително и на академичната общност и така нататък, или поне така ми се ще да бъде. Продуктите за растителна защита са от огромно значение за устойчиво селско стопанство в, в, в е, миналото е, развойната дейност в областта на пестицидите се е, е била предимно е, дейност упражнявана от огромните, големите предприятия. 160 хиляди опита трябва да бъдат направени или изпитания трябва да се направят преди даден пестицид да постъпи на пазара. А, а, цифрата преди години беше 10, 10 000. Защо? защото междувременно подобрихме технологическите съоръжения и технологията и сега можем да вземаме безкрайно количество проби и да използваме ком... а... технологии, които се комбинират и можем да извършваме същата, същото количество изпитания, каквото се извършва в, в, в фармацевтичната промишленост. А, някои от тях се отхвърлят, защото са нестабилни или прекалено токсични и така нататък. Основната причина, поради която економ... химическата промишленост. увеличи е, производствената цена предвид многото изпитания е, че има упражняване на много голям натиск от страна на а, обществеността. И малките и средни предприятия вече не могат да издържат на конкуренцията и затова няма ново навлизане на пазара на такива. Каква е процедурата? Кандидати за разрешаване, за разрешения внасят а, искания искане, което се разглежда от ЕФСА. След това се извършва процедурата за а, оценка в държавите членки и така нататък. И като, и като цяло сроковете са безкрайно дълги, има закъснения и така нататък. Същевременно и насоките, които са на разположение на кандидатите, са прекалено са прекалено сложни. и трябва да, да се използват най, най-раз, най-различни методи, включително е, компютърни методологии, е, изпитания на, на, на живо, на, на, на терена какви са а, последиците от използване на предприятието. Така че трябва да се изпълнат всички тези да, много строги а, правила, много а, сложни, да се приложат всички тези много сложни мерки, за да се премине първият етап на селекция. Сега трябва да се направи разлика между опасност и риск. Много хора не разбират разликата между а, тези две понятия. Защо някои Е, много, много химикали се считат поначало за рискови, но трябва да се види по какъв начин се използват те, дали е, по, по, какъв, по, по какъв начин се използват, каква е, какво е количеството, което попада в, е, в водата, в, в въздуха, в фуража за животни. В крайна сметка всяко превозно средство само по себе си представлява опасност, но ако човек а, а, кара внимателно едно превозно средство, спазва а, правилата и а, закона за движение по пътищата, моторното превозно средство се превръща в нещо абсолютно безопасно. Също така трябва да се разглежда в съотношението полза-риск като се прилагат някои критерии. Един от критериите е действието и поведението на, на съответният продукт след пребиваване на 60 дни в почвата. за някои от, някои от продуктите се, раз, се разграждат абсолютно без, без, безопасно, без никаква токсичност, докато други могат е, не, се, не, се, не, се, не се разграждат и могат да да преминат в подпочвените води, в е, в, в в е, почвата и да бъдат много по-опасни. Затова смятам, че вместо да прилагаме систематично принципа на предпазливост, трябва да е, направим анализ на съотношението между е, риска и полза. никакво Ник, по, по принцип нещата стоят като в медицината. Всяко няма лекарство, което да е потенциално безопасно, както няма и пестицид, който да е потенциално опасен по принцип. А, ако трябва да направя някаква препоръка, е да се хармонизират а, насоките които описват тестовете, за да, няма, за да, има, за да има съпоставимост на резултатите, да се хомологират или стандартизират новите видове изпитания и по-специално тези, които отнасят до еднокринните диструктори. да имаме достатъчно е, високи е, прагове, стойностни, стойностни прагове, за да не трябва да се извършват прекалено много е, допълнителни изп, изп, изпитания. и да се е, уеднакват е, включително и е, процедурите, но за да се избегнат известни закъснения, да се въведе повторно временното разрешение, за да не трябва разрешението да бъде подчинено на бюрократични, е, на прекалено бюрократични е, процедури и също така бих, е, бих препоръчал да да се а, обър, да се обърне в по-голямо внимание на обучението на експертите, за да бъде много по-ясна цялата работа, да се познаваме по-добре и да разбираме проблемите по-добре. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Нганг. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам съвсем набързо да обобщя проучването за ръководните насоки за прилагане на законодателството за пускане на пазара на продукти за хранителите. Ще се опитам да се вмести в рамките на 10 минути. Преди да започна, бих искал да се спра на някои от основните понятия. I wanted to touch on some uh, key concepts of importance for, for the study някои от основните важни понятия. На първо място, ръководни насоки и насоченост. Ръководните насоки би трябвало да навлизат повече в подробност. Те могат да бъдат от процедурно и техническо естество. А ръководните насоки са конкретният протокол, който трябва да се използва при изготвянето на изпитванията. Така че трябва да, се, да, се, да не се забравя тази разлика. Държа да подчертая, че днес говорим за ръководните насоки по отношение на активните вещества в пестицидите. Както спомена един от колегите, този процес се осъществява на европейско равнище. So, in terms of the approval... Относно процедурата за одобрение на активните вещества, на първо място участниците са докладващата държава членка, заявителят подава досието пред държавата членка докладчик, предоставя се досието на Европейската комисия и може да се предостави допълнителна техническа подкрепа. Докладващата държава членка изготвя проект на предварителна оценка или проекта доклад за оценка, след което ЕФСА извършва партньорска проверка на доклада за оценка, след което ЕФСА и останалите държави членки могат също така да се възползват от външни консултации. Също така Европейската комисия може да вземе участие в чрез изготвянето на оценка на риска. На практика виждате на екрана две диаграми, които упростено представят процеса на издаване на одобрение и на, за подновяване на одобрението за активни вещества. Това са важните етапи, в които играят важна роля ръководните насоки подготвителният етап при изготвянето на проекто доклада за оценка от докладващата държава членка и още веднъж в рамките на партньорските проверки и изготвянето на заключенията на ЕФСА. Това са няколко малко по-различни, малко по-различни са процедурите за издаване на ново одобрение и за подновяване, но по отношение на квантите насоки, водещите и важни етапи са едни и същи. виждате обяснението на някои от основните елементи. Сега нека да видим къде са нарича ръководствата и ръководните насоки за изпитванията. На първо място е регламент от 2013 година относно одобряването от активните вещества. Регламентът беше публикуван за да се уточнят техническите ръководни насоки, които би трябвало да се използват при одобряването на активни вещества. Общо 50 са документите за с ръководна насока. Първоначално се смята, че, че това съобщение ще бъде осъвременявано редовно. Все още това не се е случвало. В момента че е процесът на адаптиране. Както знаете, това е доста сложна процедура. Междувременно се появяват нови технически насоки, които би следвало да се използват, т.е. след публикуването на, тази, на това съобщение през 2013 година излязоха нови технически ръководни насоки, които бяха публикувани. И тези нови технически ръководни стъпки като цяло, като цяло се разработват от ЕФСА и трябва да бъдат одобрени от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите да се публикуват на интернет страницата на Европейската комисия. И така първият набор от документи, които съдържат техническите ръководни насоки са задържат в съобщението и тези, които са се появили след публикуването на съобщението, които са публикувани на интернет страницата на Европейската съюза, на Европейската комисия, извинете. Вторият набор от ръководни насоки би трябвало да се публикуват от ЕФСА, но не са били обект на процедура на нотификация. Това обикновено се е, дължи на несъгласие в рамките на постоянния комитет. В тези случаи документите, разбира се, продължават да съществуват и е, се публикуват на е, интернет страницата на ЕФСА, но не и на интернет страницата на Генерална дирекция Санте. В момента има три такива документа, а освен тези три документа ЕФСА изготвя и технически доклади и научни становища и а, тези две категории документи могат да бъдат да играят важна роля в процедурата на одобряване. Третият набор са процедурните ръководни насоки, които се намират на страницата на Европейската комисия, които засягат в по-голяма степен начинът по който се осъществяват някои административни бюрократични процедури. И на четвърто място са ръководните насоки. Пак казвам, ръководните насоки са методите за тестване и изпитване, които трябва да се прилагат на практика от заявителя. Първоначално и те бяха заложени в съобщението, публикувано през 2013 година, около 180 те първоначало, първоначално, междувременно ОСР разработва подобни ръководни насоки от години насам, възоснова на законодателните потребности на държавите членки на ОИСР. И тези ръководни насоки периодично се усъвременяват в момента, в който някоя държава членка на ОСР заяви, че има нужда от подобно техническо усъвременяване, както вече казахме. И а, съобщението на същото беше в някаква степен на съвременено, т.е. някои от църковни токи са заменени с други и без, безспорно при когато бъде публикувано новото съобщение, което най-вероятно ще бъде скоро, ще фигурира в новото съобщение усъвременения списък на техническите ръководни насоки. Тук виждате трите основни източника, за ръководство и ръководни насоки. От една страна е интернет страницата на Европейската комисия. В средата виждате вебсайта е, на EFSA. Там са ръководните насоки, които не са официално нотифицирани и в дясно виждате комисията, е, служението публикуваното в Европейската комисия през 2013 година. Те въпросът е първо, кои са тези ръководства и ръководни е към кого се прилагат и на второ място какъв е правният статут на тези документи. Като цяло, ръководните насоки засягат най-вече заявителите, защото именно заявителите трябва да, да извършат изпитванията или да гарантират, че изпитванията са изготвени съгласно тези технически изисквания. Те са много важни и за органа, който прави оценката на риска. Но на практика и ръководството, и ръководните насоки са важни и за двете страни защото при оценката на риска трябва да е ясно дали фронтасоките били спазени при подготовка на досието, а пък за заявителят е важно да знае как точно органът оценяващ риска ще оцени неговото досие. Така че на практика те засягат и двете страни по някаква степен. По отношение на правния статут, мисля, че понятието ръководство и водене е достатъчно самоочерпателно. Това не са правно обвързващи документи, но всичко, което фигурира на интернет страницата на DigiSante, на практика може да се смята за де-факто задължително, но не е правно обвързващо. По въпроса за документите, които фигурират на интернет страницата на ЕФ става дума за препоръките, които не са нотифицирани или научните становища и оценки на ЕФСА се прилага същия принцип. Те не са правно обвързващи. Органите, които извършват оценката на риска, могат да ги спазват или не по свое осмотрение. набързо представяме процедурата, по която се разработва ръководството, което изготвя ЕФСА. ЕФСА изготвя най-вече техническите ръководства. Ръководството на ЕФСА може да бъде изготвено или по създаване на мандат на Европейската комисия, или ЕФСА може да започне работа по такъв документ по собствена инициатива. Ако не са също ясни конкретните случаи може да се стигне до консултация с научния комитет в случай, евентуално за, но в случай на нужда може да изготви и научно установище. Ако има достатъчно налична информация, се преминава към изготвяне на ръководни насоки, без да се преминава през научния панел на ЕФСА. Минава се през процедура за, за консултации с държавите членки чрез мрежата за конкретните органи, за разрешителните на активни вещества и чрез публични консултации. като това е част от процеса на окончателно изготвяне на документа. Документът минава, се изпраща за постоянният комитет като там нататък този документ ще зависи от това дали постоянното комитет ще се съгласи или не съгласи с това ръководство. В някои случаи някои елементи на, на текста се нотифицират официално, а други не. И в, това, в тези случаи се публикува за главна страница на документа, в която се посочва кои части от текста са нотифицирани, кои не по отношение на хармонизацията на ръководствата и ръководните насоки. Много е важно да не забравим, че тук говорим за активните вещества. Отново държа да го подчертая. Като цяло, ръководствата и ръководните насоки за активните вещества са хармонизирани и последователни. Защо? Защото става въпрос за технически ръководни насоки, а ръководствата като цяло свързани с конкретни изисквания за данни, както става ясно от съобщението и по този начин те са специфични. На второ място, по-голямата част от техническите ръководни насоки се изготвят от ЕФСА, техническите основно от от Европейската комисия или ОИСР и всеки един от тези органи имат методи за проверка на последователност на документите, които издават с тези от на останалите институции. И държа да отбележа, че няма ръководни насоки за индустрията, поне неизрично. Индустрията разполага с собствени научни ръководни насоки за изготвянето на досието и се издават също така и публикации като Вадемеков, например, които съдържат на практика ръководни насоки, но няма документ, който така се нарича или казвам с други думи. Не може да се каже, че има липса на последователност между това, което се публикува от компетентните органи и това, което се публикува на равнището на, на индустрията. И какво, че казах, процедурата за одобряване на активните вещества се извършва на европейско равнище и затова е нормално да има хармонизиране на европейско равнище. Но има две важни изключения. На първо място, случаят, за когато се публикува ръководство, но няма одобрени ръководни насоки. Имаше такъв скорочен случай с ЕФСА. Тоест, е, издава се ръководство без валидирани методи за изпитване, което се създава проблем след това, защото се задава въпроса дали ако изписването се, изписването се извърши бързо след това, дали то се смята за валидирано или не, или се оставя на субективна оценка. И на второ място няма ръководни насоки за всички изисквания за данни. Е, в някои случаи се смята, че няма достатъчно налични научни сведения за разработване на адекватни ръководни насоки, а в други случаи, както стана ясно, ако не са метод... одобрени методологични ръководни насоки, няма как да се изготви ръководство, което да ги съдържа. И както каза, като чухме вече нееднократно, днес, се разполага с ограничени ресурси, което значително ограничава способността им да, да изготвят документи, било то ръководство или научни становище. Сега няколко думи за добрите лабораторни практики. Това е метод, който се основава на начините, които се изготвят проучванията, като ефективно се гарантира процесът, а не резултата. Добрите лабораторни практики обхващат широк набор от химически вещества, не само ефективните вещества на пестицидите, трябва да се прилага изцяло. Тоест, не може да се прилагат някои принципи само за активните вещества на продуктите за защита и друга част се прилага само към други химични вещества. Не принципите за добри лабораторни практики се прилагат за всички видове химични вещества, но са доста просторели и има осъвременени практики, като, като цяло има и практики, които са изготвени от ОИСР и повечето членове на тази организация ги спазват. В Европейския съюз са в сила директивите от 2004 година номер 10. И като цяло има консенсус, че добрите лабораторни практики са доста добре хармонизирани в Европейския съюз. Бяха изказани някои притеснения за начина по който се осъществява контрола. но този въпрос излиза от мандата на това проучване. И накрая в анекса на, регламента от 2000, на съобщението към регламента от 2013 година се изреждат всички добри лабораторни практики, които трябва да се прилагат. Казано две думите, те засягат човешкото здраве, здравето на животните и околната среда. Тоест почти всички с много малко изключение от наличните. И накрая проучванията, които са нужни за да се подаде заявление отново с приложението към съобщението от 2013 година ги изрежда, като там има описание как точно трябва да изглежда едно досие за подадено заявление. Броята на проучванията, които трябва да се предоставят, зависи от е, различни фактори, но като цяло можем да кажем, че за всяко, във всяко досие за одобряване на активно вещество се съдържат стотици проучвания. Вся, досието всъщност е с стотици, стотици страници, като може досието да се отхвърли тези причини, например, ако не са спазени основните принципи за методите на изпитвания, ако се сметна, че те не са достатъчно адекватни. и втората водеща причина, поради която често се отхвърлят досиета за одобряване или подобра, повторно одобрение на активни вещества е фактът, че проучванията са вече остарели, като например в случай на досиета за подновяване на одобрение се предоставят отново същите проучвания, междувременно са имал напредък в научните познания по въпроса. Това беше нашето проучване с няколко думи. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега ви предлагам да започнем да пристъпим незабавно към дебата с кратко припомнение на това какъв е графика. Всеки от колегите разполага с две минути, за да зададете въпроси си. Не извинете, една минута за въпрос, две минути за отговор от страна на нашите експерти, като имате възможност да зададете допълващ въпрос за уточнение в рамките на 30 секунди. Експертите имат една минута да отговорят и също така бих искал да ви помоля да уточнявате към, кого, към кой от експертите се обръщате. Започваме с господин Ниц. Yeah. <clears throat> Много благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Към първото проучване Иновации за устойчиво селско стопанство. Това е със сигурност важна тема. Земеделските стопани зависят от продукти, които са по-ефективни и по-низко рискови. Надявах се на повече от а, този брифинг. Малко съм разочарован от резултатите. Представих си, че то ще бъде по-широко разгърнато и така ще бъде представено. Имах действително впечатлението, че някои цифри са просто грешни. Не за първ път а, се случва това в парламента. В а, Комисията по земеделски въпроси имаше един ужасен а, брифинг трябва още веднъж да помислим по какъв начин разпределяме брифингите и а, а, така, по втората тема а, тук съм много по-доволен. Стана ясно къде са предизвикателствата. В нашия проект от доклад поставихме основите на въпроса как могат да се хармонизират а, насоките и ръководните насоки. А, това е моят въпрос към двамата експерти, към господин Ганга. По отношение на местата, където е важно да се хармонизира, има две области, в които има големи пропуски. Съобщението на комисията което предстои да се публикува, ще даде отговор на много въпроси. Има ограничения в фактите, в научните факти, които се публикуват в различните документи на комисията на първо място. На второ място трябва да има тестови ръководни насоки и може да има насоки и без тестови ръководни насоки. Но с сигурност няма да може да бъде изключена на 100% субективността в оценката. Ако все пак има такива тестови насоки, шансът да се постигне повече обективност ще бъде по-голям когато имаше изисквания за данни, държавите членки без насоки използваха своите методи за събиране и предоставяне на данни. Тоест, това е втората област, в която може да се постигне хармонизация. Благодаря. Това беше достатъчно ясно. Барт Старс ще говоря на английски. В рамките на първото изследване на сим Буния, действително трябва да направим нещо с това изследване. Това изследване не може да бъде разпространено за ползване от парламента. Ви говорите, че а, някои цифри ви се струват погрешни. А, когато за първ път се изказах по това изследване, казах, че а, вие започвате с а, данни на ЕКПА. Това е добре а, с отговори на писмените въпроси от май месец. Междувременно получихме писмени отговори от комисията и наблюдаваме, че цифрите се различават. А, а, вие твърдите, че през 2008 година сте започнали с 425 активни вещества, 2018 352. Вие твърдите, че 2011 е имало 427, а сега са 374. А, може би господин Ганга да може да коментира също това. Разбира се, че това е брифинг, но преди да го разпространим, а, и хората да могат да се информират от веб страницата, а, ще трябва ние да сме сигурни, че разпространяваме правилна информация. А, към вторият автор Джон Ганга. Неговото, неговата презентация беше много интересна. На 26-та страница от неговото изследване той говори за ненотифицираните ръководни насоки. Можете ли да кажете повече за ненотифицираните ръководства по точка Б и защо държавите членки не ги използват. Защото ми е интересно какво се случва на ниво държава членка. Давам веднага думата на колегата Нганга, за да... Преди да дам думата на, на парта, колкото до това, което каза нашият председател, ще разгледаме декларацията за интересите. А колкото до фактуал, за грешките и фактите. Те нещата могат е, да бъдат е, коригирани от нашата служба за научни изследвания. А сега господин Ган. Благодаря за вашето одобрение. По отношение на таблицата на страница 26 година. За съжаление, не получихме информация от всички държави членки на време, но когато говорим за насоки, които липсват на ниво държави и членки. Нямаме информация защо те не се използват. Очевидно те не са нотифицирани. Не всички държави членки са съгласни с тези ръководни насоки. беше и а, обсъждан варианта те да са твърде сложни, за да могат да се използват от държавите членки и затова те да не ги а, употребяват. Аз бих искала да а, се вмеша. Колкото се отнася до Управенето на грешките или информацията, която не е съвсем достоверна, може би комисията ще каже няколко думи по въпрос. Господин Берент, тук ли сте? Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с господин Стас, че цифрите а, от наша гледна точка не са верни, нашите отговори са съвсем различни, както броя на одобрените вещества и броя на новите субстанции. Говори се за 22 нови активни вещества от 2011 година насам, за които са подадени заявления. Не е вярно. 22 бяха одобрени, 65 заявки бяха подадени. Също така не е ясно дали другите цифри са верни. Значи всъщност корекции трябва да се направят по презентацията, а не по насоките. И сега давам думата на господин Педичини. Grazie Presidente, io eh, non voglio fare una domanda sulle cifre, ma... Благодаря, госпожо председател. Аз нямам въпрос към цифрите, а по-скоро заключенията от първото изследване – вие заключавате, че трябва да се работи с повече с а, научни данни а, на фази 1, 2 и 3 от използването на активните вещества. Съгласни сме с това. А, но нашият експерт а, каза, че за тази цел трябва да направим анализ основан на риска, а не на опасностите. Изненадан съм от тази повърхностност на подхода. Тъй като че ли забравя две основни концепции, а именно разликата между здравето и а, благоденствието. Някой, който е болен, вече има вече е в рискова ситуация. но когато той се лекува с съответното лекарство, той има допълнителен риск, използвайки го. А, така че това е допълнителен риск за пациента, който приема това лекарство. А, нашата ситуация е малко по-различна. Ни говорим за пестициди, които ще имат потенциално въздействие върху цялото население. И не бива да се допуска такъв риск за цялото население, така че подхода основан на риска е съвършенно неподходящ. Когато а, говорим за свободната а, циркулация на веществата а, и давам думата на а, господин Панир. Yes, I understand the question. Разбирам въпроса за разликата между фармацевтичните продукти и пестицидите. Начина по който се използва пестицида на практика включва въздействие на субстанция, която може да е доста токсична, когато е концентрирана, но когато а, има хилядократно разреждане, вече въздействието е съвсем различно. Така че а, рискът а, не е важен и не може да се отхвърля едно вещество а, само защото то е класифицирано възоснова на неговите присъщи качества, а не на неговата токсичност по време на действителната му употреба. За мен това е въпрос на здрав разум. Един продукт, който е полезен в земеделието, но е потенциално рисков, не бива да бъде изключен. Господин Петичини, искате ли да отговорите? Съвсем накратко. Точно това е трудността на този въпрос. Ако продължаваме да аргументираме по този начин, няма да излезем винаги от затворения кръг на използването на лекарства, които никога не биха е, били употребени, ако се вземаха по предназначение. И в крайна сметка могат да доведат до сериозни заболявания. В болницата, където аз работих, имаше такива случаи, пациенти, които страдаха от а, странични въздействия на медикаменти. че очевидно нещата няма да се променят. Съвсем накратко ще ви дам два примера. Шафранът, например, при лабораторни условия е абсолютно канцерогенен. А, грудковите продукти, грудковите растения са токсични, но тъй като използваме шафран само в минимални количества, той не е токсичен. It's not necessary your explanation. Merci, monsieur Petticini. Michel. Alors, може в има думата. Аз ви задавам въпроса на колегите депутати. Този доклад е в противоречие с принципите на Европейския съюз. Когато чувам а, научен работник, който казва, че принципа на предпозливост е консервативен подход. Тук е написано, е, в, доклада е така. Той казва, че принципа на предпазливост насърчава консерватизма, защото е много е, широка. Как може един изследовател да поставя под въпрос основните принципи на Европейския съюз? Вие казвате, трябва да е, да съпоставиме риска от е, опасността. Ма моля ви се, препрочетете договорите на Европейския съюз, защото в регламента за пестицидите точно се правят изследвания на опасността, включително канцерогенни вещества и ендокринни дисруптори, т.е. вие използвате а, е, речника на производителите. Те точно това казват. Вие казвате, трябва да върнеме вре, временните разрешителна, разрешителни. Ами това е точно а, е, дискурса на а, е, про, производителите. 700 ans. Quand on a mis ce, cet essai... Клордекона може сед, да, да остане в почвата 700 години. В момента в Гваделупа се правят изследвания, така че представете си последиците за водата, за храните и така нататък. А колкото до вашето сравнение между е, медикаменти и пестициди, може да си го задържите. Така че аз призовавам тази презентация, този доклад да не бъде разпространен в Европейският парламент. Ще се внесат необходимите поправки, а нашият председател ще вземе окончателно решение по въпроса. Имате ли, можете ли, искате ли да зададете въпрос на а, нашите докладчици? Не, докладите са, не струват нищо координаторите приключиха. Госпожа Дърнано, благодаря, госпожо председател. На 28 юни, по време на изслушването, аз а, при призовах да бъдем бдителни относно начина за издаване на разрешение и взаимното признаване. Господин Ганга го подчертава в своят доклад раз, различните подходи за към а, различните вещества. А, така че това само по себе си създава риск. Господин Поня отива още по-далеч. Той казва, че в ОИСР, сред от ОИСР, биха, биха, биха, биха могли да, да спаднат или да съкратиме раз, разходите, ако е, вземеме ам, ам, ам, американските критерии. Тоест, той ни приканва да се приравняваме и да приемеме американските критерии, агенция, която в случая на глифозата защитава интересите на производителите. В такъв случай, защо да има взаимно признаване и да защитаваме взаимното признаване, в крайна сметка, след като то не отговаря на необходимостта? Господин Ганга. Благодаря. Ние се а, фокусираме върху крайното одобрение, но на европейско ниво има различни а, видове насоки, а, които се различават макар и малко. Господин Коня, аз не мога да коментирам по хармонизирането. Просто трябва да изберете а, подходящите насоки между Европейския съюз и ОИСР. Може би някои от тях не са подходящи. И не е просто да ги отхвърляте, защото те идват от Америка. Госпожа Донано, искате ли реплика? Не, аз не отхвърлям, защото е, са американски. Аз просто казвам, че американците признават глифозата. Те го одобряват. Аз просто си задавам въпрос. За, защо в такъв случай да се бориме за взаимно признаване, след като нямаме един, единно виждане на нещата? Приключихме с докладчиците в сянка докладчиците и сега давам думата на останалите депутати. Е, Госпожа Хойбуш, често казано нямам въпрос. А, искам да направя две а, твърдения. От а, една страна а, се радвам, че нашата комисия ще провери декларацията за интересите на господин Пуня а, и конфликта на интереси защото а, не получихме отговор на въпросите, свързани с неговата декларация, които му зададохме. Към господин Линц. Действително, той каза, че трябва да внимаваме какви брифинги и какви а, проучвания възлагаме. А, когато говорим за нововведения, альтернативи на а, средства за защита на растенията не бива да говорим само за химикали. Трябва да говорим за земеделски практики, начини и тук брифингът беше зададен неправилно. Ние не търсим критерии, по които да изключим вещества, които са канцерогенни или вредни за хормоналния баланс, да не ги използваме в земеделието. Тук става въпрос как да работим в земеделието съгласно добрите земеделски практики и а, да направим така, че използването на пестициди да бъде само в крайен случай, а не да бъде от самото начало. Така че смятам, че нашият въпрос, свързан с това изследване, е неправилно поставен. И действително Мишел не си каза, че не трябва да се разпространява това проучване от името на парламента и аз съм съгласна с това. Сега, предполагам, че последният въпрос е към господин Ганга, а ви казах още в началото, че господин Панджаб каза, че ще трябва да тръгне по радо Благодаря. Не мисля, че имаше някакъв конкретен въпрос, който ми се зададе, на който да мога да отговоря. С това приключваме днешния дебат. Това ще е предпоследния на 8 ноември ще об, об, обсъдиме измененията. На 11 октомври е крайния срок за внасене на измененията, а на 6 декември